Il relatore, il relatore. Sì. Allora vi chiedo scusa di nuovo perché... Отново ви моля да ме извините за отсъствието. Възобновяваме работа. Ще започна с съобщенията на председателя и резултатите от срещата на координаторите. Що се отнася до изменението на член 49, бях... Е, ще гласуваме. Е, ще поискаме правно становище по прилагането на процедурата по член 48 от договор от Лисабон. Шотландското правителство ни изпрати документ и ви предлагаме да поискаме все пак правното станов... становището на правната служба. 24-26 ще има посещение в Рим в което могат да участват максимум 7 членове, включително председателя, двама от ЕНП, един социалист, един от Алди, един от консерваторите реформатори. Не виждам възраждения от ваша страна. Това значи решение се приема. Сега стигаме до точка 7 от дневния ред. Изменение на член 136 от правилника за присъствието на членовете на пленарни заседания, докладчика помоли да се изкаже преди гласуването. Благодаря ви, господин председател. Колеги, преди да пристъпим към гласуване, ми се ще да отправя една препоръка. Опитваме се да е, е, уеднаквим процедурата с другите разпоредби на регламента, съгласно които депутатите могат е, да бъдат извинени, ако има сериозни обстоятелства, тежко забол... сериозно заболяване, отпуск по майчинство или някаква важна задача. Но в протокола ще се водят отсъстващи или отсъствали от съответното пленарно заседание, което се отразява на статистиката – колко депутати са участвали в съответното заседание. И е важно, когато някои колеги имат е, уважителни причини, това е, категорично да бъде записано в протокола. Когато говорим за отпуск по майчинство, е, това искам да кажа, че въжи, ако този отпуск е по бащинство, така да го наречем, т.е. ако е взет от другия родител. Така или не, че това не е разписано и ясно в регламента. Така че, всъщност, ние не искаме някак основно да преработваме член 136, но да отразим това. Когато гласуваме по моя доклад, председател... след като гласуваме, председателят на нашата комисия ще изпрати писмо до бюрото относно реда и условията на приложение на член 31 и да се промени термина отпуск по майчество по, с термин родителски отпуск или като трябва да се отчете и случаите на осиновяване на дете. Благодаря. Сега мисля, че можем да пристъпим към гласуване. Всъщност има само едно изменение на докладчика за въздържали се против Приема се, имаше само един глас, един, един въздържал се. И сега окончателно гласуване за доклада за Chi è contrario? Chi si astiene? Против. Въздържали се. Един въздържал се. Докладът се приема. Поздравление. Господин Хефнер. Преминаваме сега към доклада Гурмай а, относно изменение на разпоредбите от правилника относно времето за въпроси. Ще помоля госпожа Гурмай да поеме председателството. Благодаря. Извинявам се, че малко закъснях за гласуването. Гласувах в комисията по транспорт. Що се отнася до моя доклад, колеги, мисля, че сте получили измененията, които написах преди около 10 дни. Внесох миналата седмица две допълнителни изменения, ще ги представя малко по-късно. Всички изменения отговарят на това, което обсъждахме в комисията преди време. Мисля, че дебата по това време беше изключително ползотворен. Като цяло съм внесла 18 нови изменения към първоначалния доклад. Те са относно член 118, писмения въпрос. По отношение на правило 117, времето за въпроси, съм внесла изменения по практически теми, като поставянето на урните извън залата с цел да не се пречи на дебата. По отношение на правило 118, обмен на информация с комисията и компетентните служби на Европейския парламент. Тук сме реформирали три основни подтеми с цел да няма злоупотреби. Основната идея е да се дава приоритет на устните въпроси, пред писмените отговори, тъй като парламента има право на контрол. Това обаче не трябва да се прави с цел да се повишава статистиката, тъй като статистиката се тълкува по неправилен начин, често съзнателно. С тази цел на ум, измененията, които съм внесла, засягат основно три области. И е, приложенията се включват е, тук, естествено. Даване на възможност е, на председателя и на председателския съвет да решават доколко е уместен един въпрос, доколко е допустим. В тази връзка казвам, че всеки един въпрос трябва да отговаря на приложеното поле на договорите. Обърнете внимание на изменения 4, 13 и 20 искам да определя някои ограничения. Изменение 5 ограничава броя на въпросите, които могат да се поставят по електронен път. 5 на месец. Над този брой допълнителните въпроси трябва да се дават на съответната служба на парламента. Тази система трябва да се оцени от председателския съвет в рамките на текущата година и да се реши дали да се запази. Е, както се каза през декември, решихме да следваме най-добрите практики в тази връзка. Имаме едно изменение 19, което което ограничава различните е, възможности тук. Изменение 15 пък дава ограничения в рамките на, на три въпроса. Опитвам се да внуша, че би следвало да се избягват повторенията на подобни въпроси, тъй като тук имаме значително ограничение и значителни затруднения. Не би следвало да се внасят неограничен брой е, въпроси. Много често обаче депутатите смятат, че правното им на внасяне на въпрос се е, ощетява по някакъв начин. Сега ще чуя вашите въпроси и коментари. Моля да вдигате ръка. Господин Дав е първи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за работата по този доклад и аз съм внесъл редица изменения. Те са подобни на вашите. Мисля, че имаме възможност да постигнем компромис, тъй като идеята е в крайна сметка да имаме консенсус по доклада. Обърнете внимание, че в изменение 15 като част от обосновката давам информация за това къде според мен се крие проблема по настоящем. Става дума за писмените въпроси. 32% от тези въпроси са били зададени от 10 депутата. Четиридесет процента от въпросите са били зададени от 20 депутата. Един депутат е внесъл почти 900 въпроса. Оставаме с впечатлението, че някои депутати, вместо да използват интернет или телефон, с цел намирането на отговори на някои технически въпроси. Просто внасят огромен брой въпроси към комисията. Всичко това е свързано с много разходи, обаче. Внасянето на въпроси, даването на отговор. За комисията нямаме точни разчети. За парламента знаем, че разходите са около 4000 евро на въпрос. Комисията може да отговори на въпрос само ако е имало обсъждане в а, колегиума. И ето защо цената е доста висока. Демокрацията естествено е скъпо удоволствие и ние не искаме да нарушаваме правата на онези, които търсят политически отговори на политически въпроси, но определено смятам, че би следвало да се наложи качествен контрол и таван над въпросите, които би могъл да зададе всеки един евродепутат. Надявам се, че с цел постигането на компромис ще можем да се договорим за това колко точно трябва да са въпросите, които ще отпуснем на всеки депутат. Опитвам се да разширя приложеното поле на тази процедура на задаване на въпроси към председателя на съвета. От дълго време насам се опитвам да убедя господин Ван Ромпой да отговаря на нашите въпроси, тъй като по-настоящем той е готов да отговаря за своите собствени действия и дневен ред, но не и за действията и дневния ред на Европейския съвет. Мисля, че когато дойде заместника на господин Ван Ромпой, който ще стане ясен през тази есен, би следвало да може той да отговаря на въпроси от рода на тези, които очертах. Председателката благодаря. Нямаме много време. Много се радвам, че ще мога да дам думата и на госпожа Янако и след това ще трябва да приключим, защото няма време. Госпожа Янако. Συγχαίρω για την εκθεσή Ζήτα. Благодаря. Поздравление за доклада. Съгласна съм с Ендрю, с всичките му коментари. Наистина някои се възползват от времето за въпроси и писмената процедура. Държавите членки има специални служби, които ръководят парламентарния контрол. Някои колеги задават а, а, невероятни въпроси, а, за да се изтъкнат. Много често се задават едни и същи въпроси, но и комисията не отговаря по същество. Така че трябва предварително да се филтрират въпросите, за да се подобри качеството на диалога парламент-комисия. В противен случай нещата нямат смисъл. Трябва цялата тази процедура на парламентарен контрол да е в полза на всички. Същото въжи и за синята карта. Трябва да сме много внимателни, защото понякога ставаме за смях. Спомням си, че преди време от 800 въпроси 500 бяха зададени само от двама депутати. Трябва да избягваме подобни случаи, защото иначе наистина ставаме за смях. Ще а, проуча и двата коментара и ще го направя. Ще подходя сериозно. Искам да помоля госпожа Янако отново, защото тя ще ни докладва сега за триалога за политическите партии. Имахме извънредно заседание на нашата комисия миналата седмица и имахме възможност да се срещнем с министъра, който отговаря за този ресор – така че давам думата на нашия докладчик и мисля, че е много важно да проведем утре до заседание на докладчиците в Сянка. Марията, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем английски ще правите, защото почти няма. Докладчика и докладчиците в Сянка ще им, имат скоро време среща, защото а, трябва да предложим компромисно решение. Е, утре се предвижда да, а, се, да разгледаме това предложение. А, гръцкото председателство би желя, желало да получи пълен мандат до 12 февруари за да можем да договорим цялото предложение, което се очаква с огромен интерес от държавите членки и е, по-специално и, и от печата в тях. Всички докладчици в Сянка и целият преговорен екип вече разполагат с текста, който ни бе разпратен от Европейската комисия. Ще го разгледаме утре. Евентуално ще организираме и техническа среща за да можем наистина да напреднем и да може гръцкото председателство да получи пълен мандат за да приключим с тристранните срещи. Благодаря. Разбирам, че Андрю Даф иска да коментира. Иска ли някой? да, господин Бранкс, мисля, че съвсем ясно казах, Естествено ще ви дам думата, винаги ви давам думата. И също така и аз искам да направя коментар. Първо господин Дав, после господин Браукс. Господин Дав, Искам само да кажа, че се надявам, че гръцкото председателство, а, не само се надявам, аз съм убеден, че гръцкото председателство ще бъде по-ефективно в триалога от а, предшественика си а, и ще трябва да се каже за протокола, че предишните заседания на неформалния триалог през декември а, ние от страна на Европейския парламент се съгласихме по институционалната част на пакета. Има няколко важни въпроса по същество, които все още следва да бъдат обсъждани. Така че ако искаме да постигнем напредък, трябва да побързаме много. Благодаря, господин Бронс. Това, което исках да кажа, беше по повод на вашия доклад, а именно вместо да се постави а, а, числово ограничение на броя на въпросите, които се задават, по-скоро да се рекламират а, тези хора, които са задали 800 или 900 въпроса. За мен е много любопитно да знам а, кои са тези хора. Те са явно самотни и е, така си общуват с комисията. Председателката, да наистина няма проблем да кажа кои са тези хора. Това е екипна работа и аз наистина е, наистина съчувствам на сътрудниците на този колега, който задава толкова много въпроси. Сега по моя кон... коментар по а, финансирането на политическите партии, трябва да кажа, че няма много време, трябва да приключим работата си по това досие до края на този мандат и трябва наистина да ускорим процеса искам да настоявам върху необходимостта Европейски парламент да има готовност. Времето тече и мисля, че може би ще е ни е необходимо да имаме повече от един преговарящ, за да може да се а, придвижват главите, тъй като това е една от най-важните теми за нашата комисия. Ние просто трябва да докажем, че сме в състояние да работим. Доколкото разбирам, господин Шефлин иска да вземе думата. Благодаря ще продължа на английски. Искам да се съглася с, с всичко, което беше казано. Просто искам да кажа, че това, което беше казано от името на гръцкото председателство миналата седмица, е, че е, те се надяват да имат нещо е, по същество следващия месец, което е твърде късно и ще вземат позиция в съвета по целия проект. Няма да бъде лесно и трябва да се изправим през възможността. Не искам да съм с пораженски настроения по целия а, проект, тъй като много сме работили по него, но може би ще има такава политическо, такова политическо противопоставяне в съвета, че те ще искат да си е, да го отложат за следващо за следващия парламентарен мандат. Председателката, благодаря. Наистина е важно това, което коментирахте. Естествено, а, парламентите ще бъдат различни, може би няма да имаме пълно мнозинство. Не виждам други желаящи искам да помоля докладчика да обобщи. Благодаря ви. А мисля, че всички искаме да потвърдим решението си от декември. Искам да няма недоразумение. А, имаше вече едно недоразумение. А, но постигнато споразумение е факт. Не се притеснявайте. Ще помолим секретарията да види кой е най-подходящия момент за нашата среща, за да може да поработим по текста за финансирането на политическите партии и е, да обхванем цялото предложение, за да сме добре подготвени. Е, по отношение на въпроса на господин Шефлин. Да, възможно е да има много силно противопоставяне в съвета и смятам, че още преди края на мандата на нашия парламент – трябва на всяка цена да приемем този доклад на пленарно заседание. А какво ще реши новия парламент, това вече е друг въпрос. Трябва да видим първо как ще изглежда, какъв ще бъде състава, кои ще са мнозинство. Но смятам, че още сега трябва да се приеме този доклад. Благодаря. Сигурна съм, че всички ние подкрепяме това, което току-що обобщихте. И а, вие знаете, че нито господин Касини, нито господин Хелмшот е тук. Затова искам да обявя 10 минути почивка. А, всъщност не, председателят идва. Така че, господин Касини, ще обсъждаме вашия доклад. Okay. So as the president here, I will wait. Тъй като председателя е тук вече, аз ще очаквам неговото решение. As I told you, Mr. Schultz. Както ви каза, господин Шолц ще се присъедини към нас малко по-късно и отново искам да кажа, че наистина се надявам, че нашия секретарят ще може да организира заседанието на докладчиците в сянка по политическите партии, за да може да имаме единен подход по този чудесен доклад И така, да видим какво става. Очаквам указанията на председателя. Okay, so the final is... И така, последните инструкции от председателя, които аз ще спазвам а, а, съвсем точно. Половин час почивка, хора сме. А, да се надяваме, че ще можем да се съберем точно след 30 минути.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

aussi.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 Нека да възобновим работа след почивката, която приключи, която се дължеше всъщност на отсъствието на колегата Шолц. А, и ще трябва да попроменим дневния ред. Първо ще говоря за отношенията на Европейския парламент с националните парламенти и после ще разгледаме доклада за ролята на тройката. По отношение на взаимодействието на парламент с националните парламенти, Нямам текст, който да предложа. По-скоро ми се иска да изслушам вашите коментари. Аз мога да нахвърля някои общи штрихи. Вече съм проучил редица доклади, изготвени в миналото, в частност от Елмар Брок, както и на италианския президент, на Полетано, също така на госпожа Нейц. Има от 67 година такъв доклад. Трябва да вземем под внимание факта, че от началото на настоящия мандат беше сформирана група за размисъл а, по темата, която след две години изработи документ. Що се отнася до доклада на Полетано, трябва да ви кажа, че в началото се говори, имаше проект за втора камера с представители на националните парламенти по времето на договор от Мастрик но а, беше а, предложението да има втора камера към света беше отхвърлено. Същото виждаме и в доклада на Елмар Брок, който подчертава, че е важно да има политически контрол от страна на националните парламенти за по-ефикасно участие на държавите в изграждането на Европа. Защото парламентите съответно сътрудничат при транспонирането на европейското законодателство в националното. Аз предложих две насоки. Първата е да се контролира доколко нововведенията от договора в Лисабон са въведени и се прилагат и какви са възможностите да се прилагат по-добре и дали трябва да бъдат изменени. Но имам и по-големи амбиции. Смятам, че всички разпоредби, които засягат националните парламенти, са въвеждани без определена цел. Например, 12 член от договор от Лисабон, който определя правомощията или първия протокол, който определя ролята им. Но а, системно виждаме една доста а, догматична а, представа за ролята на а, националните парламенти. За това трябва да се опитаме да обобщим казаното до тук, за да зададем една по-конкретна рамка на сътрудничеството с националните парламенти. Мисля, че продължаваме да се движим в една междинна фаза. Все още се намираме по средата. Положението е временно. И трябва да направим а, опит да ясно да зададем нашата цел. За това е необходимо да помислим в общ план за ролята на националните парламенти. Как виждаме е, е, взаимодействието в рамките на европейския парламентаризъм ролята на националните парламенти е записана не само в договора от Лисабон, член 12, и тя е очевидна от практиката. Още от началото на настоящия мандат трябваше да се запознаем с постановление на немски на съда от 2009 година и в изложението на мотивите на това решение е записано, че парламентите са големите, са най-важните по силата на договора, че тяхната роля в европейската е интеграция е изключително важна. Всъщност държавите членки и националните парламенти задават демократичното измерение на Европейския съюз. Винаги сме заявявали, че искаме да доближим Европа до гражданите. Искаме гражданите да се интересуват от градежа на Европа и националните парламенти, несъмнено, е, са най-удачния форум, където това може да бъде направено. Тоест, тук имаме една субсидиарност от обратна гледна точка – Няма да описвам сегашната ситуация. Благодарение на Лисабонския договор ролята на националните парламенти се засилва. В замяна това бих искал да ви дам няколко указания за общата рамка – Смятам, че някои от правомощията на националните парламенти са нормални. Те са присъщи на техния характер, а именно участието им в изработването на договорите, съгласно член 48, участието в конвента, както и задължението да ратифицират всякакви спогодби и споразумения. Тоест няма нищо ново в спрямо между, общоприятите международно-правни норми. А, това не ме притеснява. В замяна на това, нещо, което изглежда доста по-сложно и което е по-трудно да бъде схематизирано. Това са различните дейности на националните парламенти, които в някои случаи могат да имат преки контакти с Европейската комисия и съвета. Е, дори в договорите е разписано, че ще имат право на инициатива. Една или група държави или парламенти могат да упражняват това право. За момента те не го правят, но то е записано черно на бяло. Когато един представител на Камерата на лордовете заяви, че няма такова право, това беше всъщност неистина. Вторият аспект е са преките отношения с комисията и съвета. Включително и по контрола на спазването на принципа на субсидиарност. Има друго, други области, обаче, в които националните парламенти сътрудничат. Има най-различни интерпарламентарни конференции. Козак, конференцията за сигурност и външна политика, новата конференция по член 13 от договора, посветена на данъчното законодателство. Всичко това, проче, трябва да бъде организирано. Така или иначе не е лошо вече да започнем да обмисляме създаването на една по-стриктна рамка за сътрудничеството с парламентите и е, тяхната роля. Може да помислим за една демократична система – две камери, представители на народите и представители на държавите, можем да анализираме организацията в федералните държави Германия, Швейцария, Съединените щати и прочие. Системата е напълно различна. Но там, където има по принцип представители на народа, обикновено има две камери. Е, е, по този начин съвета би могъл да бъде разглеждан като втора камера. Дискусиите в съвета биха били по, по, по-системни от правна гледна точка. Това ще засили представителността на съвет. Мисля, че си струва да помислим по това. Аз съзирам и едно друго измерение, което може да подобри ситуацията. държавите членки ще запазят своята, своите правомощия. А, всъщност, всички тези между интерпарламентарни конференции дават възможност на Европейския парламент и на националните парламенти е, да, да творят по ефикасно законодателство, да се запознаят по-добре с всички аспекти на проблемите. Това е именно, в това се състои е, смисълът на сътрудничеството. Тоест парламентите ще бъдат нещо като консултативен орган, консултативна форум за Европейския парламент. Те представляват народите и а, ще можем да обменяме информация. нещо записано не само в член 12 и в други разпоредби на договора. Това улеснява политическата дейност на парламента. И нека не забравяме, че националните парламенти контролират и агенции като Евроюст и Европол. Това са преки отношения, техни преки отношения с европейски структури, както и хоризонталните отношения с Европейския парламент. И смятам, че не само Комисията по европейските въпроси трябва да се интересува от това сътрудничество, а всички останали комисии. Това е изключително важно за връзките с избирателите, с народите на държавите членки. Както ви казах, редица аспекти вече са уредени от законодателството, например субсидиарността, контрола на субсидиарността. Вчера в доклад на в доклада на немския професор Пернис имаше едно много ясно определение на понятието субсидиарност. Сътрудничество между националните парламенти и европейските институции – Всъщност това трябва да се разглежда като един положителен елемент, положително сътрудничество между институциите. Е, тези аспекти трябва да бъдат взети под внимание от европейските институции, без, разбира се, те да са длъжни да изпълнят исканото, но просто се предвижда едно пряко сътрудничество. Това трябва да бъде ясно записано. Що се отнася до Козак? Мисля, че съществува една неяснота по отношение на функцията на тази комисия. С общи въпроси или се занимава или с конкретни задачи. Това е единствената конференция, която е определена в законодателството, включително и начина на гласуване в рамките й. Каква ще бъде ролята на Козак, ако и други конференции се занимават с проблемите на економиката, отбраната и сигурността. Срещите. Мисля, че е, срещите в рамките на тази е, структура трябва да бъдат поощрявани. Според мен трябва да се опитаме да упростим системата. Работната група, която се занимава с сътрудничеството с националните парламенти, се опита да направи това, задавайки ограничения за срещите до 4 на месец. Но аз мисля, че трябва по-скоро да се занимаем с съдържанието, да видим какви са функциите на всеки и какви са евентуалните конкретни мерки, да не говорим общи приказки. Смятам, че Козак би трябвало да обобщи степента на европейска интеграция. да е, отчете какви са крачките към интеграция, къде са препятствията, какви са крайните цели. Защото в активен случай Козак ще загуби специалната си функция в сравнение с другите форми на интерпарламентаризъм. Ще трябва така или иначе да намерим конкретни отговори на тези въпроси, които задавам. Смятам, че лека по лека идеите ще се изяснят в дискусията и на следващото заседание на Козак Фатина ще задам абсолютно същите въпроси на председателите на различните е, комисии по европейските въпроси в националните парламенти. Ще ги попитам какво ново очакват от европейските институции и от сътрудничеството с Европейския парламент. Това е. Сега ви давам думата, господин Шефлин. Благодаря, господин председател. Благодаря за изключително интересното експозе. Разглеждаме нелеки въпроси, свързани с демократичната легитимност, с представителството, с ефикасността и ефективността на Европейския съюз на международно ниво. Част от сложния характер на въпроса проистича от факта, че националните парламенти са заинтересовани лица с право на глас на международно ниво и на европейско ниво. Въпросът е доколко успешен е бил този процес, защото има възможност и виждаме, че има търкания. Косък достатъчен ли е като организация? Доколко добре работи? Проблема идва, според мен, от факта, че Лисабонския договор даде на Европейския парламент страшно много правомощия и националните парламенти смятат, че са загубили част от своите правомощия в това отношение. И ето защо е много по-трудно да се координира работата на европейското ниво и на националното ниво. Аз предлагам да погледнем нещата и от гледна точка на националните парламенти – дали има сблъсък на правомощия? Аз определено смятам, че има две нива на власт. Европейско ниво и ниво на държавите членки и има сблъсък по отношение на легитимността между националното ниво на управление и европейското ниво. Така се връщаме към това, което обсъдихме вчера след обед. Бих искал в началото да предложа да има европейско управление на две нива. Ще има естествено разлики между нивата. И един въпрос. Трябва ли да има повече консултации между нивата на управление? Определено можем да кажем, че Европейския парламент и националните парламенти ще споделят своя суверенитет и ето защо ще има търкания. Съответно, колкото по-големи консултации и координация, толкова по-голям е шанс тези две нива да работят по-добре. Грация, президент. Благодаря. Мисля, че темата е твърде пространна и докладите, които цитираха, засягат различни аспекти. Аз споделям вашата оценка. Но смятам, че всъщност момента, в който представяте вашия доклад, не ни остава време. И си мисля, че трябва да се опитаме да намалим обхвата на доклада и да направим опит да разграничим две равнища – първо, институционалните аспекти и практическите условия за прилагане и едно второ равнище, а именно възприятията в рамките на една понякога идеологизирана дискусия – от които се раждат идеи и проекти, излизащи доста извън обхвата на договорите. Смятам, че този втори слой също трябва да бъде обхванат в нашия размисъл. Както каза и господин Шефлин. И тук говорим за едно по-политически, един по-политически пласт. Както вие сам предложихте, смятам, че е разумно да съсредоточим нашите усилия върху тези елементи, които изглеждат сигурни, които са заложени в договорите или проистичат от тях. Правомощията е, на националните парламенти са ясно определени с няколко малки изключения. Те са всъщност и средство за демократична легитимност на съответните правителства с едно единствено изключение свързано с прилагането на принципа на субсидиарност в Европейското пространство за сигурност и правосъдие. И не трябва да по какъвто и да било начин да нарушаваме това равновесие. До сега не сме установили някакво противоречие между различните равнища на правомощия, и институционалните дейности, скрепени в договорите. И по-специално бюджет, правомощията в областта на бюджетната политика, които упражнява парламент. И ако, ако сравним тези правомощия с представителната роля, която играят националните парламенти. Смятам, че е, списъкът, записан в договорите, не е достатъчно рационален и експлицитен. Но не може да се каже също, че ролята на европейски и националните парламенти са зле или неясно определени. Смятам, че договорът е пределно ясен. И не бих искала да се каже, че националните парламенти са консултанти на Европейския парламент. Смятам, че Просто трябва да се намерят инструментите, които им дава възможност пълноценно да играят ролята си и да сътрудничим, да разменяме с тях добра практика. Без да навлизаме в политическия контрол. Всичко това е ясно разписано в договора. И трябва да избягваме абстрактните речи, призивите към създаването на нови инструменти. Е, мисля, че не това е нашата цел. Знаем, че вече има съществуващи е, структури в областта на общата политика на отбрана и сигурност, бюджетната политика, бюджетния пакт. Това са изключително полезни структури, които по никакъв начин обаче не противоречат на нашите правомощия. Затова призовавам да подходим все пак предпазливо, зачитайки другата страна и да видим по какъв начин можем да рационализираме различните форми на междупарламентарно сътрудничество. бихме могли да говорим за реформа на отношенията между националните парламенти и Европейския парламент, но не смятам, че това е част от този, тази абстрактна дискусия. Yes. Господин Дъв, господин председател, като цяло съм съгласен с Роберто Гуатери. Смятам, че е твърде рано да се прави нова оценка на формулите в Лисабонския договор. Онези формули, които са свързани с отношенията с националните парламенти и тяхната роля в структурата на Европейския съюз. Все още сме в първата фаза на приемане на Лисабонския договор в това отношение. Този първи етап се усложни поради мащабите на финансовата и економическата криза. И малко загубихме от поглед всъщност какво представлява Лисабонския договор. Смятам, че има голям риск, ако започнем да отваряме отново този въпрос. Знаем, че изборите за парламент през май ще бъдат възможно най-поляризираните до сега ще има битка между федералистите и националистите. Знаем, че някои национални парламенти проявяват голяма чувствителност по отношение на суверенитета и те го заявяват открито. Господин Фокс, например, отсъства от залата, но вероятно знаете, че 95 депутата от Торите в Великобритания съвсем наскоро призоваха националните парламенти да получат право на вето върху европейското законодателство. Има няколко политически партии, които ще водят кампания с цел създаване на трета камера, в която да участват национални парламентаристи, които по някакъв начин пък ще получат правомощия да регулират работата на Европейския парламент и на втората камера на съвета. Ето защо трябва да действаме изключително предпазливо, ако ще отваряме е, разговора по тези теми и определено би следвало много внимателно и по структуриран начин да се допитаме до националните парламенти, да разберем какво смятат те преди да прибързваме с заключение или предписание. Каза се, че формулата за най-доброто сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти се е зародила от опита на трупан в конвентите. Тази идея малко ме очуди. Така или иначе смятам, че трябва да се върнем към рамката на конвента, колкото се може по-бързо, с цел да реформираме договорите. Не смятам, че това трябва да се прави преди настоящата година. Във вашия доклад има два аспекта, които трябва да се подкрепят. Първо, да се прикани съвета на министрите да действа по един по-парламентарен начин, да има по-голяма прозрачност, да се разбира какво точно смятат представителите на отделните течения в съвета, особено когато гласуват. И на второ място, във връзка с Козак, да се постави въпроса дали Европейския парламент не би следвало да бъде пълноправен участник в заседанията на Козак. Аз мисля, че ние трябва да присъстваме там, да имаме право на глас, да сътрудничим. Делегацията на Европейския парламент в Козак участва в процедурите по разискване и след това ни праща информация за резолюциите, които са, съприяти. Това е малко странно. И като практика не е нито ефикасно, нито е, защитаващо нашето достоинство. Това са двата аспекта във вашия доклад, които би следвало да се по, обмислят малко по-добре и да се обсъдят малко повече. Благодаря, госпожа Гурмай. Благодаря, уважаеми господин председател. Мисля, че доста време сте отделил за работа и аз ще изчакам с нетърпение вашите конкретни предложения в писмена форма. Радвам се, че се изказаха и някои други колеги. Що се отнася до участието на националните парламенти по силата на разправите на Лисабонския договор и с оглед на събитията от последните няколко години, например приемането на европейския семестър. За всичко това трябва да кажа, че това е начин да се укрепят междупарламентарните отношения. Как може да се укрепи Козак? Разговаряхме по темата с заместник-председателя Мартинес през декември. Въпросът е сложен и би следвало да се обсъди допълнително и аз повтарям още веднъж, искам да прочета вашия доклад, когато той се появи. От една страна трябва да отчетем духа на договора и възможността за парламентарен контрол, както и да отчитаме обратната информация, която получаваме във връзка с предприятите мерки. Искам да обърнете внимание на факта, че климата в Европейския парламент се промени. Европейския парламент стана много силен и някои национални парламенти не са доволни от това. Ето защо подкрепям идеята на господин Дав за Козак. Аз мисля, че ние трябва да се застъпим за нашата водеща позиция и тъй като вие сте съпредседател на Козак, господин председател, имате голям опит за това как трябва да се взимат решенията. Естествено, работите в сътрудничество с господин Мартинес, заместник председател на парламента. Очаквам ясно послание във вашия доклад. Надявам се той да се появи скоро. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря ви за много пълното изложение и въведение в темата. Това е все пак една първа размяна на гледища по този въпрос и бих си позволил няколко коментара. Смятам, че трябва да наблегнем на практическата страна. Да видим какви са възможностите за изменения, които би трябвало да се внесат договорите. Смятам, че въпреки пропуските в договорите, Мисля, че липсвата на законово уреждане в някои области създава а, неясноти. И не, трябва, не би трябвало да създаваме някаква структура, парламентарна структура, която да намали нашата роля. Можем да създадем органи, в които да нямат право да вземат решения. Но това поражда незадоволеност. Както е в Козак. А Смятам, че ако се внесат изменения в договорите, е, това може да намали общностното начало. Така че не смятам, че създаването на нови органи е най-удачната идея. Разбира се, е, националните парламенти трябва да играят съществена роля – да упражняват парламентарен контрол. Но това се извършва на друго равнище. Тук да не забравяме, че и съществува и европейското равнище, и е изключително важно да подходим прагматично за укрепване, за засилване на нашето сътрудничество с националните парламенти. Не веднъж съм участвал в заседанията на Козак. И трябва да ви кажа, че и европейските и националните депутати ще ви кажат нещата гладко, но а, дискусиите си остават някакси малко самоцелни бихме могли всъщност да отсеем основните проблеми. Може би трябва да помислим как да създадем един реален обмен, да не стават нещата формално. бяхме поканили, когато каним представители от националните парламенти, го правим за два дни. Депутати, които могат да обсъдят с нас аспекти от рода на проблемите на еврозоната, банковия съюз и така нататък. Но ние имахме наши заседания по същото време не можахме да участваме, не можахме да водим разговори с колегите от националните парламенти и това е жалко. Как да подобрим диалога? Нека първо да помислим как си правим програмата. Когато каним колеги от националните парламенти, трябва да гледаме сериозно на дискусията с тях и не можем да записваме и други задължения в дневните ни ред. Второ, Вие, господин председател, вече споменахте преди малко за развитието на междуинституционалните консултации и съответно в техните рамки би трябвало да се обсъди въпроса за двете камери и за междуинституционалния характер на сътрудничеството. за да има реално сътрудничество между парламента и националните парламенти, се налага да се направи реформа. За момента обаче може би е много. Господин Бронс, благодаря. Господин председател, онова, което казахте в началото, ме поуспокои. Поне в началото особено когато цитирахте формулировките от Лисабонския договор, където се споменава важната роля на Лисабонския договор. Сигурен съм, че не сте правил сарказъм, а сте говорил откровено. Факт е обаче, че броя на правомощията, които получи Европейския съюз, са съвместни правомощия или е, пълни правомощия, е, този брой се увеличава. А броя на правомощията на националните парламенти намалява все повече и повече. Не съм сигурен дали законодателството може да се измерва като плодове, например, в килограми. Макар, че количествата прияти закони могат да се сравнят. Прияти от различните парламенти и Европейския парламент. Така или иначе, размера на, на законодателството, прието от Европейския парламент, се увеличава, а от националните парламенти намалява. И ми се струва, че апетита за законодателство на Европейския парламент не стихва. Има ли някои правомощия на националните парламенти, които не могат да се прехвърлят на европейско ниво и кои са те? Ако има такива правомощия, е, това е добре. Но ако всички правомощия могат да се прехвърлят, то тогава националните парламенти ще се превърнат в е, съвещателни органи. Козак е уместен орган, само че неговата цел е да дава съвети, а той не е овластен. Има естествено принципи като субсидиарността, пропорционалността, които е, защитават е, правомощията на национално ниво, но е, тези принципи по-скоро са при добро желание. Има естествено и възможност за някои държави да се оттеглят от Съюза. Това се дава по силата на Лисабонския договор. Това сега е чисто и просто едно определение на нещо, което е съществувало и преди. Сега се говори за правото на субсидиарност, което ще бъде премахнато от бъдещи договори. Британските консерватори искат да върнат правомощия на национално ниво и техните поддръжници ги аплодират. Вие добре знаете, както и аз зная, че не може да има такива стремежи без да има промяна на договорите, която пък трябва да стане чрез пълно единодушие. И е, накрая нещо, което повдигна и господин Дъв – Става дума за резултатите от европейските избори, очакваните резултати и поляризацията, която се очаква. В Великобритания без съмнение ще има засилено представителство на партията на независимостта ЮКИП. Аз не ги подкрепям. Само, че отбележете си, че тях не ги вълнуват критиките в е, британските медии или пък в европейските медии. В европейските медии се казва, че тези хора не присъстват на заседанията, никой не обръща внимание на тези писания. Спомняте си какво стана като разговор между Фараш и между Ферховстад. Беше казано, че BBC ще публикува информация за това какво се е случило. В крайна сметка нищо такова не се случи. Не се случи и в Guardian, Independent и така нататък. Помислете си за всичко това, което ви казах. Аз отговори повече нямам. <laughs> Благодаря, ще помисля не само по този въпрос, по всичко, което казахте точно. Затова исках да чуя вашите коментари. бяха подигнати редица въпроси. Ще прочета внимателно и писмените ви коментари, ако ми спратите такива. Ще проследя внимателно и заседанието на Козак Фатина. Но отбелязвам още от сега един положителен елемент. Казахте, че преди всичко трябва да се е, определи обхвата на доклада, защото темата е много пространна. Според оценката, която направихме възоснова на договора от Лисабон, който в основата на доклада, е трябва първо да определим критериите, по които ще работим които ще бъдат нещо като компас, който ще ни позволи да напипаме ролята на националните парламенти, за да можем да работим в общ план и, и, да, и системно. Напълно съм съгласен, проче, с идеята, че трябва да ограничим обхвата, да търсим най- тежащите аргументи, да не се заливаме в подробности. Е, съгласен съм и с идеята, която беше подхвърлена тук за трет, нещо като трета камера. Ако дискусията остане абстрактна и не отчита реалните възможности, мисля, че няма да стигнем лесно до резултат. Нека първо да има втора камера, Им, е, имаше идеи такива, съвета да, и комисията е, да бъдат разглеждани като камера на, на законодателен орган и правителство, но това са все абстрактни а, е, идеи и не може автоматично да се прехвърлят правомощия от държавите членки към парламент. Трябва първо добре да анализираме смисъла на текстовете от договора от Лисабон. Там се говори за развитие на сътрудничеството между държавите. На едно е обаче да се каже или да се запише, друго е да се види как се осъществява това на практика, без да се е, множат е, безкрайно най-различните органи и структури как да се засили ролята на националните парламенти, без да се намалят правомощията на Европейския съюз. Аз мисля, че все пак парламента трябва да запълни някои пропуски, за да може наистина Европейския съюз да играе роля в световен мащаб в областта на а, външната политика и политиката на сигурност. Така или иначе, ви благодаря за идеите и коментарите, записах си всичко и се надявам, възможно най-скоро, да ви предоставя вече текста на доклада, за да се изяснят нещата. Още веднъж благодаря. Дискусията ще продължи на 10 февруари. Много скоро. И до тогава възнамерявам да ви представя текста. Госпожа Гурмай. I believe it could be important. Нещо съвсем дребно, което ми се струва, че ще бъде важно. Заместник председателя Мартинес изпрати една покана демократизация чрез парламентарни действия. Роберто Галтиери има коментар. Това ще бъде на 22 в 5 и половина. Мисля, че ще бъде важно всички да посетим. Председателят не си е включил микрофона. 22 януари, значи утре, в библиотеката в 5.30 след обед. И така вече можем да минем към следващата точка. Всъщност това беше точката, която беше предвидена преди това имам предвид точка 9 за действията на тройката, Европейската централна банка, комисията и МВФ в държавите по програмата на еврозоната. Господин Шолц е докладчикът който ще представи становище на Комисията по економически въпроси. Това ще бъде проекто становище, което ще бъде прието на следващото ни заседание на 11 февруари. Господин Шолц. Благодаря ви. Позволете първо да благодаря за, да ви се извиня и да ви благодаря за разбирането. Извинявайте, че трябваше да отложите разглеждането на този доклад. Просто не можех, е, защото трябваше да участвам и в Комисията по финансовите въпроси. А, всъщност, тя реши тя е, реши да разследва ролята и действията на тройката и да направи съответните заключения. А ролята на нашата комисия е да, да ги подпомогнем в това разследване. Е, бяха направени предложения от различни колеги. Докладчиците от комисиите, от економическата комисия са от различни политически групи. И от самото начало мога да ви уверя, че докладът отправяше многобройни критики Първо, критики бяха отправени от страна на някои международни организации. критики относно мерките взети от тройката. както и на мерките, взети от господин Драги, на Централната банка през 2012 година и за изявлението му, че едва ли не е социалния модел в Европа е останал в миналото, минало явление, няма бъдеще. И всъщност точно тези економически явления не са отчетени в договор от Лисабон. Имаше е, до... споменават се и отношенията между Европейския парламент и националните пар... парламенти. Те са доста сложни. Трябва да си изясним дали тройката, различните участници в тази тройка, е юри... реално юридическо лице, съществуваща структура в прав... от правно отношение – не трябва да забравяме, че тройката участва в механизма за стабилност, но не може да се разглежда като субект. Това е по-скоро сътрудничество между три институции. В рамките на механизма за стабилност, изграден извън Европа. Тази Тази форма на сътрудничество не включва прякото участие на националните държави. Искам да поздравя колегата Брок и колегата Голтиери от нашата комисия, които представиха най-доброто правно основание, за да се реши проблема с пропуските в Лисабонския договор. Някои държави членки получиха, трябваше да получат помощ съгласно член 153 от договора от Лисабон. Беше създаден механизма за стабилност и в нашата комисия ние неведнъж обсъдихме механизма за решаване на кризи и установихме, че има центробежни сили и се опитахме да решим този проблем. Нашата комисия трябва да отправи е, сигнал, предупреждение. Трябва механизма за стабилност да бъде подплатен е, юридически, да, бъде съобразен с европейското законодателство и без да навлизам в технически подробности, е, трябва все пак да кажа, че трябва да обсъдим и темата с Банковия съюз. Има и още един въпрос. Има пряка връзка между економическата и финансова стабилност и социалната стабилност. Комисията по заедостта споменава това в своето становище, което ни пречи нашата комисия също да а, отчете последиците от действията на съвета. трябва да използваме и заключенията на съвета. Как всъщност трябва да действат Европейската комисия, Европейската централна банка? Срещал съм някои смятани за типично немски идеи в законодателството на други държави колегът Шефлин тази сутрин говори за доминацията, над надмощието на политическото над юридическото. Аз не съм напълно съгласен с него. И трябва да видим всъщност дали уча... Е, участието на европейските институции дали как трябва да европейските институции да участват в този механизъм. Темата е сложна. Как, Защото не можем непрекъснато да се позоваваме само на, договор, на членове от договора. Е, разбира се, договор от Лисабон задава цял набор от норми, но трябва да се замислим дали не трябва да задълбочим някои норми, залегнали в договора от Амстердам може. Един друг важен въпрос, повдигнат от колегата Лен, е, е свързан че, е, е, свързан с факта, че е, Европейската комисия има много големи правомощия. Всъщност тя играе политическа роля и економическа роля. Всъщност когато оценяваме правомощията на различните институции, трябва да видим как те са залегнали или са разписани в законодателството, в основните актове. И когато те уреждат економически проблеми, това трябва също да става съобразно техните е, правомощия. Това е основен принцип, който е в основата на е, съвременното общество. Смятам, се, смятам, че ще успеем да постигнем съгласие в комисията. Тоест, целта е да се засили общностното начало, общностния подход – Споменава се и демократичния контрол и преразглеждане в рамките на националните парламенти и Европейския парламент. Господин е, Шолц, 10 минути е, говорите. А, има доста желаящи да се изкажат. А, имаме по няколко минути до, до 12.30. До 12 моля ви да съкратите. Господин председател, щях да заключа точно. Аз ще представя е, редица изменения. Исках просто да ви обясня каква е моята линия, за да са ви ясни нещата. И от сега се радвам на измененията, които ще предложи. Е И така, трябва да гледаме часовника. Моля, не се изказвайте за повече от две минути и наистина да ви напомня, че а, преди да си отидат преводачите, а, господин Шеплин има думата, но измерените трябва да бъдат внесени до 23. ти Благодаря, господин председател. Един конкретен отговор на господин Шолц. Моята позиция е, че без политическо съгласие и правна рамка няма да може да се постигне ефективност. Това е различието ни и това, което искам да кажа, че един от основните проблеми е, че работата на а, тройката е много техническа. Много често това включва и медиите, начина по който се докладва от медиите не е, е добър. Мисля, че постигаме съгласие, че понятието демократично гражданство е пострадал от работата на тройката. И това, което искам да кажа, е, че да, наистина това се създаде е, в отговор на глобална заплаха, но това може да бъде само краткосрочна мярка. Мисля, че този е, краткосрочен период изтече. Е, в центъра на доклада и проблема на отчетността. Това е абсолютно правилно, не може да не се съгласим с него. Как ще го постигнем е трудно. Вие отразихте те, част от тези неща и има наистина <clears throat> несъответствие, празнота в политиката, ако тя не се занимае с проблема за липсващата, липсващия адекватен парламентарен а, контрол. Господин Ранджел, благодаря, господин председател. Искам да кажа, че според мен трябва да бъдем много ясни и да посочим, че това е извънредно успешно решение и че не е имало инструменти в правната рамка на Европейския съюз, за да може да се реагира на тези проблеми. И това трябва много ясно да се подчерта. Има и второ становище, например, а, по въпроса за а, докладите на националните парламенти. Трябва да се види, че в четирите държави, които са били включени в тройката Ирландия, Португалия, Гърция и Кипър, са се провеждали национални избори в а, Ирландия и Португалия непосредствено след подписването на споразумението. Правителствата са се променили, така че всички партии, ангажирани в тези преговори, са се променили. Същото се случи и в Гърция в средата на процеса, така стана и в Кипър, където се смени президента. Тоест има демократично легитимиране на процеса вътре в национален мащаб. И това трябва да се подчертае, защото това не беше направено зад гърба на хората, а беше направено с тяхното съгласие, макар да са против някои мерки, много мерки, те гласуваха за партии, които са подкрепили тези мерки, тази програма. Не казвам, че съм съгласен с програмата, съгласен с много предложения, направени във вашия доклад, но мисля, че не би трябвало да забравяме, че е имало национален вод с, с значителни мнозинства, които са в подкрепа на тази подкрепа. Господин Валтиери има думата. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че проекто доклада на нашия колега Шолц би следвало да бъде обогатен в една сфера, там където има и голяма празнота в доклада на економическата комисия. Става дума за едно по-добро поясняване на правния институционален пазъл зад тройката след приемането на пакета от двете мерки. Аз мисля, че това е доста неустойчиво решение, тъй като тройката има мандат, е, който тя получи от държавите членки. И, има тази междуправителствена система, която отпуска договори, при, а, е, да, е, извинете, отпуска заеми при определени условия и се придават междуправителствени средства. Но фактът, че ЕМС е част от договора, се води до една е, по-стрикна система на надзор. Тези три различни равнища вече не са взаимно съвместими и а, независимо от а, решенията, които се предлагат чрез договори, чрез сегашната рамка на договор и чрез вътрешно присъщите противоречия на тези три равнища, мисля, че е необходимо да се опитаме да а, поставим компетенциите на тройката в европейското законодателство. Следващия оратор. Благодаря, благодаря на Хелмут Шолц за това, че представи този доклад пред нас наистина трябва да се ограничаваме в много стриктни рамки. Аз съм съгласен с казаното от него, че трябва много ясно да посочим, че става дума за е, някакво спешно извънредно решение. Но голем, голямата опасност е да не потвърдим нещо и да утвърдим нещо, което е било предвидено като а, спешно решение. Това означава, че на неизборна форма на управление ще преобладава без политическа отговорност а, една агенция, а, която има бюрократични практики, ще поеме от е, дейността. И този доклад, според мен, трябва много ясно да покаже, че в е, много случаи това решение адхок не е удовлетворително тогава, когато става дума за установяването на добро демократично управление в еврозоната, особено по бюджетни въпроси и по въпроси на координирането на економическата политика. Не можем да установим е, демократично решение, защото всички тези права, всички тези компетенции, които съществуват и които са разписани, не биха довели до една здрава правна основа. И аз мисля, че това е изключително важен доклад. Именно по тези е, причини е, благодарен съм за задълбоченото разглеждане на проблема е, от господин Шолц. Благодаря. Много кратък отговор от господин Шолц. Мисля, че обсъждането вече показа, че тук се повдига един а, много важен въпрос. Именно ако избегнем правните договори в една спешна извънредна ситуация, как бихме могли да разработим един по-дългосрочен подход към стабилността. Именно за това взе решение Конституционния съд и председателя на комисията, според тяхното решение, няма правомощия да установява определени положения, които да бъдат задължителни. По силата на договора, ние не бихме могли да установим това по необщностен начин, защото цената ще бъде много висока. Това ще отнеме демократичния контрол. И а, ние се опитваме това да включим в доклада на комисията ЕКОН и се надяваме, че ще можем да изготвим доклада преди изборите. Председателят, благодаря. И така, гласуваме на 11 септември, 23 януари, полунощ е крайния срок. Може би господин Тарент, е, можем да му дадем две минути. Аз няма да ви губя повече от 90 секунди. Не искам да а, е, привлека вниманието а, е, а, ви, че когато някой напусне, ние трябва да поемем неговата отговорност. Аз имам предвид тук а, доклада на а, Чарковски, неговата организация не можеше да получи достатъчно мнозинство. Аз не съм голям фен на писмените декларации, но ние трябва да предприемаме решителни мерки, а не да правим нещата половинчато или продължаваме работата по писмените декларации или спираме. Миналата седмица видяхме, че дори смислени декларации са подписани от много малък брок. Елма Брок и 11 депутати общо написаха декларация за опасността на национализма, антисемитизма и различни форми на ам, нетолерантност и те получиха 150 50 подписа. И ако бях злонамерен, щях да кажа, че е, всъщност обратната теза е спечелила. Мисля, че трябва да се върнем на тази тема и да видим как може да излезем от тази. Е, ситуация с писмените декларации. Председателя, добре, а, отбелязахме това, но сега трябва да обявя края на заседанието. Председателя благодари на преводачите за допълнителното време, което са му отпуснали.